Good morning, everyone. First of all, I would like to... Добро утро на всички. Най-напред да ви пожелая щастлива и успешна нова година. Време е да започнем. Имаме една промена в дневния ред. Втора точка одобрение на протокол от заседанията от 2, 5 и 9 декември. Няма възражение, както разбирам. Имаме Една допълнителна точка към дневния ред. Това е консултация с комисията по правилника Има три въпроса, по които бе постигнато споразумение със съвета в края на литовското председателство. Директивата за възстановяване и оздравяване на банките и директивата за пазарните злоупотреби. По, по, по връзка с първата директива беше постигнато споразумение на триалогът на 11 декември през 2013 година и работата по приключване на текста приключи на 18 декември. След това документът бе одобрен от Корепер през, на 20 декември и беше а, оповестен същия след обед. Ние трябва официално да гласуваме по тази директива, обаче и искам да помоля всички, които са за да гласуват, против, въздържали се, приема се. И сега текстът ще бъде даден за редакция от правна и езикова гледна точка и след това ще бъде публикуван. Sorry for that. Uh, regarding the по отношение на а, директивата за гаранциите, на 17 декември бе постигнато споразумение. На 19 декември беше приключена работата. Колкото за директивата за оздравяване на банките, тя бе одобрена на 20 декември от Корепер. Тъй като парламента вече е приключил първото четене под тази директива, тя ще бъде приета на второ четене. Но тук комисията трябва да изпрати писмо до съвета и ако съветът приключи първото четене на основата на този текст, пленарната се трябва да бъде прият на второ четене пленарна зала. Предлагам да гласуваме и по тази директива с дигане на ръка, кой е за, против, въздържали се. В такъв случай ще пишем а, от името на председателството на съвета в този смисъл. А, трябва да се предприемат допълнителни стъпки на второ четене и поради това чак на от знание през април ще може да бъде преда тази директива. А директивата за оздравяването на банките ще бъде готова за втората плана секция през февруари. Въпросът за единният механизъм за преобразуване не се обсъжда в момента. Има някой, който да каже нещо по този въпрос? Изглежда, че не. В такъв случай по отношение на директивата за санкции за използване на вътрешна информация и, и манипулиране на пазарите. Директивата, бе, по, по споразумение бе постигнато по всички въпроси на 10 декември окончателният компромисен текст беше разпространен на 17, 19 декември, и беше одобрен, одобрен на 20 декември с писмо от същия ден. О, има ли изказване по този въпрос? Съвсем накратко, искам да благодаря на докладчите в Сянка за чудесната съвместна работа. Беше трудно да се преговаря с съвета благодаря и на техническия персонал, които работиха чудесно. Много пъти тяхната работа се пренебрегва, но искам само да спомена, че през, в светната на предстоящите европейски избори е много важно да приемем санкции, наказателни санкции в рамките на целия Европейския съюз в случая приехме минимални присъди на ключов въпрос за нашите членове от комисията Либе, които не искаха да приемат нашето решение. Те смятаха, че те трябва да решават какви да са минималните срокове за но ние приехме 4 години за използване на вътрешна информация, за незаконно разпространена информация 2 години, т.е. имаме вече минимални присъди, които са залегнали в текста. Нещо друго, което е важно, като се има предвид финансовата криза, че става дума за юридическите лица, които също ще бъдат призовава привличане към отговорност целият Европейския съюз. Това за първи път въжи за всички страни. До сега беше практика само в някои от страните членки. А понятието за а, безогледни действия, когато, или пък сериозни, а, а, сериозно а, небрежност при, при, при пренебрегване на задълженията. Това са също фактори, които ще бъдат взедени предвид. Добре е всички да използваме тези решения в нашата предизборна кампания. И надявам се, че има заседание текстът ще бъде гласуван с мнозинство. Благодаря Арлин. Ако няма възражения, нека приемем, че сме се споразумели, приемаме компромисния текст и той ще бъде внесен на пленарно заседание. И така. искам да задам един въпрос. добре е да има наказателни санкции, но много често те не са ефикасни. Възможно ли е да се възприемат и административни санкции? Ще има ли възможност за административни санкции наред с наказателните? Вече се споразумехме по този въпрос през юли. Наказателните а, санкции са втората част по-трудна е, за договаряне, защото трябваше да се преговаря с комисията Либе, с която сътрудничим в тази област. Вече имаме санкции за зло, пазарните злоупотреби и, е, и по другите нарушения, за които стана дума. А, а, така че вече е ясно, трябва да бъде ясно какви са новите правила за административни и наказателни санкции. Ние още през юли се споразумехме за първите санкции и сега, сега след един цял пакет. Благодаря, Арлин. Жо... Следващата точка от дневния ред съобщение на председателя. На 20 декември комисията прие делегиран акт получен беше от секретарятът на, 6 януари, този делегиран акт. предвижда изчисляване на кредитен риск съгласно 110-ти 110 член от директивата за капиталовите изисквания. приемането на този акт непосредствено преди вакансията затрудни неговото анализиране от парламента. Затова искаме продължаване на срока с един срока съгласно член 463 от регламента за капиталовите изисквания. Беше е, проведено 12-то заседание на трилога на 18 декември за стоковите деривативи, достъп, достъп до пазарната инфраструктура, е, законодателство и санкции във връзка с деривативите. Стигнато без поразумение, вече сме близко до приключване, но има още някои въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. 13-тият триалог е насрочен за 13 януари. Колкото до централните депозитари за ценни книжа, беше постигнато принципно споразумение на трилога на 18 декември след обсъждане на въпросите свързани с допълнителните услуги, предоставени от банките. Сега тече техническа работа по подготовка на пълния текст за триалога. И комисията ще бъде консултирана по този въпрос по нормален начин. Единият е, механизъм за оздравяване и преобразуване на финансовите институции на 13 януари е, ще е, се обсъди този въпрос. А сега обсъждаме, пресминаваме към точки 4, 5 и 6 от дневния ред, освобождаване от отговорност на Европейският банков орган, Европейският орган за ценни книжа и пазари е, и е, Европейския орган за страховане и професионално пенсиониране. Имате думата. Много благодаря, господин председател. Имам съвсем кратка презентация на това становище. по отношение на освобождаването на, от отговорност на дейността на Европейския банков орган и Европейския орган за ценните книжа и пазари по отношение на тяхната дейност за 2012 година. Това всъщност е втория отчет от този род. Първия бе изготвен от Ван Деланген и съвсем широко казано аз следвах същата логика, както и той. Това е първата пълна година, която разглеждаме, така че процедурата е по-изчерпателна. Както вероятно знаете, парламентът изигра голяма роля в проектирането и създаването на тези органи и уреждането на техните отговорности. Взели сме предвид отчета на Европейската сметна палата. Всъщност Европейската сметна палата е изготвила три отделни отчета за всеки от органите и тези становища ясно оказват а, какви са а, съответните а, сметки, счетоводните отчети а, и а, всъщност, че се отразяват а, вярно и точно а, счетоводните а, сметки на тези три органа, така че а, отправната точка е, че а, всичко е а, наред с а, тези счетоводни отчети. Това сме взели като основа на, нашата, на нашето становище. В случая на всеки един от трите органа, а, ние предизвикваме различни коментари и а, трябва да се а, вземат мерки от съответните органи във връзка с тези коментари. Сметната палата също е взела предвид реакцията, действията предприяти спрямо направените препоръки и коментари. Аз съм обобщил всичко, което до момента се е случило. Някои действия са предприяти за предприемане на мерки връзка с препоръките на Сметната палата например в Европейския банков орган през 2012 година има бюджет от 20 милиона евро, от които 8 милиона идват от общностния бюджет, 12 от бюджетите на държавите членки и много по-малък бюджет идва от членовете с статут на наблюдатели. Така че възниква въпрос, въпроса как се наблюдава използването на средствата в тези случаи. Може би може да се навлезе в по-големи подробности в измененията. Това, което е установено от Европейската сметна палата е, че Европейския банков орган трябва да бъде по-прозрачен по отношение на процедурата си за наемане, назначаване на персонал, така че да се осигури пълен контрол също така и пълна сигурност и контрол над информационните системи. И се призовават органите на Великобритания, които да окажат надлежната подкрепа на Европейския банков орган при набирането на персонал ИОП има надзорни орган, също има бюджет от около 20 на милиона, като голяма част идва от общностния бюджет. Има увеличение на бюджета на този орган от 20 на процента, така че трябва да се предприема действия, свързани с дълготрайните материални активи. Също така и процедурите за наемане и назначаване на персонал трябва да станат по-прозрачни и по-стегнати. Така че е необходимо да се направи повече в тази сфера. Що се отнася до ЕСМА, органа за ценните книжа и пазарите, 20 милиона евро е бюджета от които 7 милиона идват от общностния бюджет. В тази втора година ние посочваме какви коригиращи действия са предприяти и къде са необходими допълнителни действия. Има и някои показателни случаи, например подобряване на счетоводните системи, възприемане на стандарти за контрол, развиване на информационно-технологични проекти и подобряване на процедурите за наемане, назначаване на служители. Това са основните акценти. Имам и две други неща, трябва да споделя като важни. Предвид факта, че тези органи все още не са набрали пълна скорост, те все още са в процес на изграждане, трябва да знаем какъв ще бъде техния бюджет за в бъдеще. За момента няма планове за заделяне на допълнителни средства, които да се инжектират в бюджетите на тези три органа, така че това е един въпрос, който трябва да се обсъди. Съществува и въпроса как да се третират тези органи в бюджетен смисъл. Това е обсъждано в парламента и винаги сме подчертавали, че тези органи трябва да бъдат независими, трябва да бъдат автономни, що се отнася до техния бюджет и тази позиция намира подкрепа. Сега единия механизъм за надзор ще влезе в сила. Не можем да си позволим тези органи да имат статут, който да предизвика проблеми които да попречат на правилното действие на единия механизъм за надзор. Това имах да кажа. Очаквам вашите коментари и въпроси и съм сигурен, че резултата ще намери подкрепа. Благодаря, Антолин. От името на ЕНП ще дам думата на госпожа Гълпес, докладчик Сянка. Е, е, Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Санчес Преседо на първо място за подробната му презентация на тези документи. Тези отчети са много технически по своето естество и въпреки това те са особено важни, защото става въпрос за изключително важни органи. Затова трябва да приемаме тези въпроси сериозно. Тези ведомства, тези органи са, създавани, са създадени едва през 2011 година, получили са своите правомощия, задачи, компетенции и всъщност именно тези техни отговорности са в сърцевината на работата на нашата комисия. Аз съм съгласен с доклада на Сметната палата и изисканите коригиращи действия които тези ведомства трябва да приложат. Например, да подобрят процедурите си за назначаване и наемане на персонал, както и да оптимизират разходите си. Тези надзорни органи са отговорили бързо на доклада на Европейската сметна палата и са предвидили коригиращи действия, които в момента са в процес на изпълнение. Също така трябва да говорим и за бюджетните аспекти. Бюджетното планиране може би не е било перфектно, но това е естествено при такива нови ведомства но за това трябва да се постави акцента върху доброто бюджетно планиране за бъдеще. Съгласен съм с колегата и с неговите предложения, че може би не като отделно перо в бюджета, а по-скоро като подперо трябва тези неща да улеснят бюджетирането. И сега нека да говоря за банковия надзорен орган. Съгласен съм с, доклад, с доклада на Европейската сметна палата. Наистина за един надзорен орган е особено рисковано а, да възложи на външен изпълнител своята информационна система. А, и не на последно място поради твърде големите разходи за това. Процедурата за набиране и наемане на служители също трябва да се усъвършенства в банковия надзорен орган. Що се отнася до Европейския орган за ценните книжа и пазарите, критиката не е толкова строга към тях. Що се отнася до гледната точка на парламента или до моята лична гледна точка, сътрудничеството с тези надзорни органи беше за пример. Нашия доклад ще говори и за човешките ресурси. На първо място az új erőforrásnak, új emberi erőforrásnak a е, felvételét. Е, Sokkal е, észszerűbbnek tartanám, pontosan egy kezdeti stádiumban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 Europea para el cumplimiento de la política de competencia El Camino hacia adelante, cuyo ponente es el señor eh, George Cutas. eh, Señor Cutas tiene la palabra. Thank you, thank you, Pablo. Since it's the first time, let me wish you all of you Happy New Year and uh, all the best. Now, regarding the, the regarding the, the, the file,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 Muchísimas gracias, señor Gossés. En nombre de los socialistas, el ponente, el señor eh, Jan Nyok ha cedido la palabra también al señor Kutas. Thank you, Pablo. Uh, I'm replacing Liam, and uh, let me present his, his position regarding the amendments. Uh, Liam, first of all, wants to wish, uh, wishes to congratulate once more uh, the rapporteur for his draft report, uh, draft report, which constitutes a good basis that requires to develop